Uh, uh, Колеги, дами и господа, отново трябва да се върнем на работата на комисията ИТРЕ и да разгледаме нашия дневен ред. Друг дневен ред, спрямо този от предишното заседание. И ако нямате коментари, можем да приемем дневния ред без, в настоящия му вид. Съвсем кратка информация. Заседание на комисията, което трябваше да се проведе на 11 май, то ще бъде анулирано. Няма да има заседание. Вместо това ще имаме заседание в Страсбург, както го бяхме казали, на 18 май от 9 до 10 и половина не можахме да се споразумеем с всичките докладчици, с всичките комисии и така. Четвъртък, Страсбург, 18 май, 9 до 10.30. Много важно. Следващото заседание на ИТРИ ще се състои в Брюксел е, в понеделник, 29 и а, вторник, 30 май. Това означава, след около 4 седмици а, ще има гласуване в Страсбург относно платформите. А сега следваща точка от дневния ред, четвърта. 24-25 януари, както и 6 февруари. Това са протоколите от предишните заседания можете да ги видите в вашите досиета. Our, our point number five, copyright and related Точка 5 авторски права за някои онлайн трансмисии, предавания. Госпожа Млинар има. А, трябва да вземе думата, но госпожа Верни ще замести. Доколкото знам, така че ще започнем с наш, с нашият докладчик или поне с речта му. Нека да ви напомня, че основната комисия по темата е Юри. А, тя ще издаде становище възоснова на член 53, правило 53. Това е част от пакета за авторските права и има за цел да улесни достъпа до всички телевизии и онлайн програми от всички държави. Така, нека да започнем с докладчика, представен от госпожа Вирник. Благодаря, господин председател. Ще взема думата от името на докладчика госпожа Млинар. Докладчикът подчертава, че има нужда от настоящи правила за авторските права, които да са адаптирани към цифровата епоха. В това отношение комисията предлага регламенти, разширяващи принципите на управление на директивата за сателитите и кабелната телевизия с цел да се улесни, а, да се улесни разпределението на правата при радиоразпръскващите компании и други. А, ние подкрепяме, докладчикът подкрепя подхода на комисията първо по разширяването на принципа на държава на происхода и също спомагателните услуги при, радио, а, при а, излъчването, предаването и също и промяна на правата за ретрансмисия. Възоснова на, на това, спрямо принципа за происхода, докладчикът счита, че правилният баланс е много важен за потребителите. Докладчикът подкрепя а, подхода, който е предприят от комисията, но нека той да не бъде разширяван допълнително с включване, примерно, на услуги, които не са а, спомагателни към а, излъчването комисията а, трябва да има един постепенен подход, за да позволи на пазара да се адаптира към правните изменения. Предложението няма за цел да а, покупава териториалността или пък да ограничава свободата на заинтересованите страни, но има нужда да се разяснят връзките по различните случаи на конкуренция и също да има един преглед от въздействието на този регламент, особено по финансирането, както и инвестициите в аудиовизуалните дейности, след като те влязат в сила. Относно разширяването на правата, докладчика счита, че не трябва да се прилага за близки мрежи, а, а също така и за отворен интернет и ретрансмисии, когато има а, връзки, които а, препращат към даден сайт за излъчване, а, просто да има възможности за проверка на а, регистрацията. Докладчицата също подкрепя съществуващите разпоредби в някои държави членки, като например разширени колективни авторизации, разрешителни. Докладчикът очаква приноса на всички колеги и сътрудничество с докладчиците Сянка по темата. Благодаря. Благодаря, казва и председателят. Благодаря за това, че представихте становището на нашата докладчица. А сега дам думата на докладчиците в Сянка. Господин Салини от НП. Той замества господин Патричело. Sì, sono anch'io un благодаря. И аз съм заместник последната минута. Подобно на колегата, просто ще ви изчета изказването на господин Патричелло, който е докладчик в Сянка по темата. Благодари се на докладчика Млинер за измененията. Те отговарят на първоначалния текст на Европейската комисия. Аудиовизуалният сектор в Европа представлява една значителна част от економиката на континента с над милион заети в него и 100 милиарда, 100 милиарда печалба. Операторите в сектора, които се занимават и с производство и с разпределение, имат ексклюзивни права върху съдържанието и защита на териториален принцип, имайки предвид авторското право. Много е важно да бъдем различни от а, своите конкуренти. Споделяме целта на комисията да се заде един единен цифров пазар, но смятаме, че не може да не се вземе предвид необходимостта да се гарантира баланс с потребността за адекватна защита на авторското право на операторите в аудиовизуалния сектор. Модела на издаване на териториални лицензии е направен така, че да се максимално използват инвестициите в това съдържание, за да се опази културното многообразие на продуктите и да се удовлетвори търсенето на потребителите на разумни цени. Идеята е да се разшири принципа на държава по происход към тези спомагателни услуги може да компрометира по един много опасен начин деликатния баланс, който до момента е дал възможност на много оператори въобще да присъстват на пазара, като по този начин се отхвърлят основните правила при авторското право, при които се дава лиценз за авторско право във всяка отделна държава. Това е принципа на териториалността. Така много оператори няма да могат да си позволят да си купат паневропейски лиценз. Малки и средни предприятия може да се окажат извън този сегмент на пазара. В същото време много от тези, които създават съдържание, когато виждат, че няма добра защита на своите продукти, ще оттеглят своите продукти от пазара и ще загубим над 8 милиарда евро. И в заключение, докладчикът в Сянка смята, че разширяването на принципа на държава по происход към онлайн спомагателните услуги е една грешка, която може да компрометира аудиовизуалния сектор, който е много важен за европейската економика. Имайки предвид казаното до тук, докладчикът смята, че благодарение на днешния дебат и идеите на колегите в изменения, които трябва да бъдат подадени до четвъртък, може да се стигне до едно общо становище накрая с амбициозно съдържание, което да даде е, тласък на Комисията по юридически въпроси да изготви своя доклад. Благодаря. Благодаря за представянето на становището на докладчиците в Сянка. А сега от социалистите и демократите господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Аудиовизуалните модели се базират на два основни елемента изключителност и териториална база. включването тук на принципа за а, държавата на происхода, това всъщност подкопава принципа за териториалност. И това, което се случва е, че Генерална дирекция конкуренция може да навреди на някои договори. Изправени сме пред а, големи промени в един сектор. А, залозите са големи. Основната цел на комисията е да а, улесни даването на лицензии, операторите ще трябва да се сблъскат с високи разходи а, при прехода. А, комисията в анализа не разполага с конкретни данни и го казва. И трябва да се види а, какви са данните, с които разполагаме. Не можем на този етап да а, видим какви са а, служб... какви са услугите, които се предлагат, дали примерно можем да включим услугите за а, повторно гледане на изтървана част от емисия. А, не, няма кой знае какви неща предвидени тук в а, членовете. Сега а, се говори за а, всички тези елементи в съображенията, но не и в член. А, ще имаме заседание с многобройни заинтересовани страни и е, смятам, че на този етап е, решенията предизвикват всъщност само повече проблеми. Е, има много компании, повечето от големите компании всъщност се противопоставят и само съмнения възникват и дори противопоставяне. Дори асоциации на обществените телевизии – се задават въпроси. Също има предложение за заличаване на член 2. Ако не го направим, ще трябва да променим изцяло а, регламента относно а, това засяга директно новините. Трябва също да видим дали не трябва да се изключат онлайн услугите, които се обръщат към а, лица, които са извън дадена държава членка. Мисля, че просто трябва да се промени целият модел а, и да изпратим ясна представа, ясна, ясно послание каква е представата на Европейския парламент в това отношение също има твърде много несигурност относно аудиовизуалния пазар, който а, все пак през 2014 генерира 86 милиарда а, евро приходи. Следващия докладчик. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Аз ще се изкажа от името на нашия докладчик Сенка. По принцип сме съгласни с изводите, които правят двамата докладчици. Имаме два приоритета. Най-напред този регламент трябва да не ощетява законодателството в, закон... в, в държавите членки, най-вече тези свързани с колективните лицензиращи договори и, правата, и авторските права. На второ място упражнението на правата и компетентната юрисдикция на държавите членки. Това трябва да е гарантирано. Благодаря. Председателят, други колеги не искат думата. Добре, давам думата на Европейската комисия. Марко Джуело от Генерална дирекция Конект. Uh, Благодаря. Аз съм наистина от Генерална дирекция Конект, но аз замествам господин Чанело, аз ще се изкажа от негово име. Да, разбира се, това е типично за комисията. Имате думата. Благодаря, благодаря за думата. Искам съвсем накратко да говоря за търсенето, извинявайте, за нуждата от това предложение. Искам да е, обясня целите на предложението преди и след това ще отговоря на коментарите на колегите. Най-напред за мандата и целта. Е, това предложение цели да отговори на нуждата на европейските граждани. Ние искаме да е, направим нещо положително за тях, а именно в областта на онлайн телевизията, на онлайн предаванията. Около 40% от европейците гледат поне веднъж месец за предавания по интернет. Има и много желание от държавите членки да се укрепи тази материя. Проведохме запитване, проведохме те, а, анкета е сред държавите членки, свързани с а, съдържанието, гледано по интернет. Направихме анализ на оценката на въздействието и този анализ показва, че има много геоблокинг, включително и за програми като е, докум, документални фи, филми, исторически предавания, е, предавания с много важно културно съдържание. Всички тези а, <clears throat> предавания са геоблокирани, е, да не говорим пък изобщо за а, е, филми. Нашата цел е да дадем възможност на европейските а, предприятия, които предлагат предавателни услуги, да могат да споделят своето съдържание с повече европейци. Това е нашата цел – Що се отнася до предаването на телевизионни и радиопрограми, на, ние предлагаме определени мерки, регионални мерки, и ние искаме тук да дадем възможност на предприятията, които предлагат предавания Искаме да им дадем възможност да споделят своето съдържание, ние не искаме да ги ограничаваме. Освен това, ние не искаме, ние искаме да има споразумения, които да съответстват на европейското законодателство, споразумения, които да защитават правата на предприятията, които предлагат тези услуги, които излъчват пред такива предавания. Сега искам да се спра на някои от коментарите. Както бе казано, предложението не преосмисля изцяло модела на лицензиране в Европа, защото то уважава това, което вече съществува като законодателство и също така се вземат предвид и съответните предпазни клаузи, т.е. уважават се авторските права и сродните му права, има и специални разпоредби за възнаграждението на правопритежателите. Териториалността на авторското право ще продължи да съществува, но има мерки, които създават стимули за операторите да предлагат трансгранично съдържание и по този начин ще се създаде добавена стойност за европейските потребители. Накратко ще се спра <clears throat> и за въпроса за конкурен... конкуренцията. Естествено, ние ще се спрем главно на законодателното основание – за нещата свързани с конкуренцията са винаги много конкретни, но ние искаме да осигурим равна конкуренция за всички. Не бива да има накърняване на конкуренцията в единния пазар. Освен това, ние говорим за споразумение, които предотвратяват нелоялната конкуренция, но тук има изключения, т.е. изключителни лицензии могат да бъдат мярка за допълнителни печалби. Ние разбираме, че някои мерки от този характер могат да бъдат оправдани, особено когато става дума за нови продукти. Тоест, що се отнася до прилагането на е, разпоредбите за конкуренцията няма тук черно и бяло. Нещата са доста нюансирани. Ние обаче не, не искаме да ощетяваме конкуренцията, искаме да дадем възможност нови продукти да се разпространяват в Европа. Ние искаме да създадем стимули за разпространение на повече онлайн съдържание в Европа. С интерес очакваме по-нататъчния дебат в парламента, в съвета. Надяваме се на един конструктивен резултат. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Аз сега искам да дам думата на госпожа Геринг, Искате ли думата? Не. Благодаря. Искам да ви информирам, че крайният срок за измененията е 27 април. Гласуването в ИТРЕ на 21 юни. В, е, гласуването в е, комисията, в основната комисия през септември. Така че ние трябва да сме готови с нашето становище през юни. Благодаря ви. Благодаря за дискусията. Благодаря за сътрудничеството. Преминаваме към шеста точка. Това са рисковете в електроенергийния сектор. Докладчикът ни е Флавио Занонато. Това предложение е част от пакета за чиста енергия, както вероятно си спомняте. Тук имаме три основни цели. Обща методология за оценка на кризисните сценарии, мониторинг на енергоснабдяването и предварително планиране и координирани, координирана реакция по време на евентуални кризи. Трябва да обвържем това законодателство – това законодателно предложение с другите съществуващи актове в пакета и по-специално регламента за е, електроенергията. Тези две неща са много свързани. Докладчикът има думата. Благодаря. Регламента, който предлага Европейската комисия, иска да подобри сътрудничеството между държавите членки в подготовката и в управлението на кризи при енергоподаването или електроподаването. Тези кризи се определят като липса на електроенергия или невъзможност да се достави електричество на крайния потребител. В случая говорим за събития, които рядко се случват, които обаче се случват и трябва да имаме ясни планове за управление и да има ясен план, защото може да доведат до големи проблеми, там където това се случи. Например, през април 2008 година в северна част на Полша, поради сняг, много хора останаха без ток 18 часа. Във Франция, е друг пример, имаше спиране на тока на милион и 200 хиляди граждани. В Кипър, юли 2011 година, се случи подобно нещо в Малта, в Сицилия също август 14 година, в Холандия през 15 година. Не говорим за електрическата криза от 2017 година, при няколко месеца, в югоисточната част на Европа. Тези кризи доведаха до големи проблеми в тези економики, както и а, неудобство за хората. Тази тема е много важна. такъв случай как реагират националните структури. Изправени сме, ако искаме да си сътрудничим в тази сфера, пред една липса на нормативна уредба. И това предложение всъщност за регламент иска да преодолее точно това. В този смисъл изготвеният текст в Европейската комисия говори по четири елемента. Първо оценка на риска, методология за това, сценарии при кризи и така нататък, както и сценарии не само в регионален, а и в национален план. Отвъд това има методология, която да преоцени дали в крайна сметка всичко е адекватно заложено. След това имаме планове за рискове при разработването на плановете, националните мерки, регионалните мерки. След това управление на самата криза, обявяване на кризистен период, спазване на търговски разпоредби и накрая мониторинг и оценка, експост оценка, оценка и мониторинг, които да се направят от координиращата група за електричество. Няма да говоря за всички аспекти на предложението, нямам време, но става дума за един балансиран текст, който е във връзка с другите части на пакета по енергетика. Центровете в регионален тип, които са включени и в регламента за АСЕР, за възобновимата енергия, енергия и управлението, регламента също за пазара и методологията и възможностите за управление на кризи. Всичко това е свързано не само с подготовката при възникване на такива кризи, но и с самия пазар. Смятам, че има и други фактори. Економически, финансови, политически, административни, извинете, които могат да попречат при управлението на кризите. Например, взаимовръзката не се използва достатъчно много, тъй като има много действащи лица, които се движат по различни логики. На второ място – няма сътрудничество между държавите членки. Когато има държава член, която е изправена не е, пред криза, тя може да изнася за други. Административна тежест. За това трябва да се види дали пътя, който предлага Европейската комисия, върви срещу тези потребности. Европейския съюз трябва да има система на оценка, подготовка и управление на рисковете. Той е ефикасен и гъвкав. И да се вземат предвид териториалните зависимости, да се види също така каква е сигурността на мрежата. Благодаря. Uh, thank you very much. Благодаря. Господин Нидермайер, от името на НП. Той е докладчик в сянка. Благодаря. Ние говорим за това досие и говорейки за него, трябва да говорим и за сектора на на електроенергия и промените, които се случиха през последните десетилетия в него. Има нови технологии, има промени в климата, има много зависимости на европейските пазари в, в този сектор. Като говоря за новите технологии, имам предвид производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Тук стабилността на производството е доста ниска. Има нови шансове обаче, има много възможности, които са заложени в пакета. Нашата цел е да имаме устойчиво енергоснабдяване за всички граждани в Европа. тук говорим само за една малка част от пакета, но въпреки това, аспектът е много важен. Това е в аспекта за сигурността на енергоснабдяването и подготовката за рисковете. Трябва да сме наясно, че новите технологии представляват понякога и предизвикателства и тези предизвикателства надхвърлят националните граници. Затова имаме нужда от повече координация и сътрудничество. За това всъщност става дума в това досие. Става дума също така и за методологията, която ще ни доведе до по-добра идентификация на рисковите фактори. Трябва да кажа, че аз приветствам този, това законодателно предложение. То е много важна част на пакета. Мисля, че има някои технически подробности, които остават да бъдат обсъдени, но по принцип приветствам предложението на докладчика да се организира именно техническо обсъждане на тези въпроси. Е, на това състание ще говорим за някои правни аспекти и за статуса на операторите. Надявам се на положителен резултат. Благодаря от името на АЛД, господин Петърсен, който замества госпожа Нина. Благодаря. Благодаря. Е, от името на госпожа Милнер ще кажа следното. Е, ние приветстваме предложението на комисията Става дума за по-добра координация и по-добра прозрачност и по-добър обмен на информация между държавите членки. Това е целта за реагиране в криза. Но също така трябва да се създаде и по-добър устойчив съюз на енергиен съюз. Когато погледнем газовия сектор, виждаме, че има нужда от подобряване на законодателството, за да се гарантира доброто функциониране на енергийната система, включително и на електроснабдяването. Важни са добрите решения да бъдат предлагани и в, име, и в времена на криза. Трябва да можем да предоставяме енергия там, където е нужна. Комисията върви в права, на правилната посока, хармонизират се плановете за рисково реагиране, подобрява се обмена на информация на регионално равнище. Това са все добри неща, но и има нужда и от подобряване, що се отнася до плановете, до националните планове. Тези планове трябва да вземат предвид спецификите на националните системи. И освен това, не е достатъчно само да се координира на регионално равнище и да се подобрява обмена на информация, ако все още имаме недостатъчни предварителни условия, като например интерконекторите. За това е важно това предложение да се разглежда във взаимовръзка с другите предложения от целия пакет за чиста енергия. С интерес очаквам бъдещата си работа с докладчиците и докладчиците в сянка. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Бенито Силуака. Благодаря, господин председател. Хубаво е предложението на комисията. Е, хубаво е да имаме комплект от стандарти за случаи, когато има недостиг на електроенергия. а Такива стандарти трябва да бъдат ръководени главно от принципа на солидарността. А освен това, трябва да гарантираме доставки на електроенергия за основните нужди на европейските граждани. Мисля, че би било добра идея да се кажат кои са защитените клиенти и кои са приоритетните потребители. Е, така ще може да осигурим тяхната гаран... Е, гарантирането на, на техните нужди. Освен това, мисля, че енергийната ефективност е най-добрият начин за осигуряване на енергоснабдяването, така че да не се стига до рискова ситуация. Това е обаче нещо, което комисията вече стори в областта на газосна... Има и други начини за намаляване на риска. Например, ако самите вие си, създав, си произвеждате електроенергията, има и по-малък риск да имате недостиг от електроенергия. Така и по този начин се пестят пари по, от инфраструктура защото до голяма степен инфраструктурата струва много пари и освен това има негативно влияние върху околната среда. Това е едно движение към децентрализирана енергопроизводство, едно по-екологосъобразно е- електропроизводство. Естествено, това е тук само проект на предложение, има нужда от конкретизиране на мерките. Ние бихме искали да се укрепят правомощията на смесените мрежи. Крайна сметка, законодателството трябва да бъде много конкретно. Трябва да се знае как плановете ще изглеждат при изработването на тези планове не може да бъде сторено само от лобистите и от бизнеса. Благодаря, господин Ашли Фокс. Докол... Господин Фокс не е тук, но господин Хенкел ще го замести. От името на ЕКАРЕ, господин Хенкел. Не, не, аз исках да говоря за регулаторите. Извинявайте. А, аз помислих, че ще заместите колегата, защото заместването е нещо типично в нашите заседания. Добре, в такъв случай господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за неговия доклад. Тук става дума за един по-голям, по-европейски подход на регионално равнище. Укрепва се сътрудничеството между държавите членки. Целта е по-добро енергоснабдяване, намаляване на разходите и намаляване на цените, което е добре за потребителите. Останалата част от пакета включва неща като е, смесено енерго производство, задоволяване на потребностите. Това означава хармонизиране и повече координация. Хармонизацията обаче трябва да вземе предвид е, специфичните характеристики на националните системи и мрежи. Аз обаче имам въпрос за интерконекторите. Как, например, в е, страна като Испания може да се укрепи сигурността на енергос снабдяването и да се задълбочи сътрудничеството. Кой ще бъде отговорен всъщност за дейността на, на операторите? Следващият оратор. Благодаря. Благодаря. Аз винаги съм работил в а, сектора на промишлеността, казва господин Количек. И зная колко са важни новите технологии за сектора. И говорейки по тази тема, трябва да имаме предвид, че ние не може да складираме електроенергията. За това трябва да мислим за допълнителни възможности така че да не изпадаме в ситуация като от близкото минало, когато цяла Италия беше на тъмно. Същото се повтори с части от Полша. Е, се, е, се случи и в Полша, както каза и докладчикът. Трябва да мислим за енергийни източници като природен газ или пък за производство на енергия от вода. Такива енергийни източници могат да бъдат използвани като енергоисточници по заместване. Те са много важни. Нататък трябва да насочим мислите си. В някои държави има даже право за производство на електроенергия. Всички тези аспекти трябва да бъдат отразени в текста. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на коментарите от страна на депутатите. Благодаря за отношението към нашето предложение. Естествено, ние много се радваме, а, когато вие смятате, че предложението е разумно. Предложението запълва един правен вакуум. Е, предложението се разглежда по принцип като балансирано. Естествено, ние разбираме, че има е, технически опасения някои подробности трябва да се изчистят, така е, и ние виждаме, че има нужда от допълнителни технически дискусии. Е, нека ви уверя, че от, името, че от страна на комисията ще организираме подобни заседания, заседания с експерти, така че предложението от техническа гледна точка да бъде подобрено. Ние наистина смятаме, че това предложение ще подобри енергоснабдяването в Европа, ще намали разходите и както бе подчертано е от докладчиците в сянка и от докладчика, това предложение е неразделна част от целия пакет за структурата на пазара. Естествено, трябва да насочваме енергията на там, където тя е най-необходима. Е, бяха направени някои коментари от техническо естество. Зная, наистина ще трябва да има нужда от допълнително обсъждане. Ние разбираме, че те плановете за реагиране в спешни случаи трябва да останат поверителни. Но в същото време ние смятаме, че в нашето предложение ние предвиждаме тази поверителност, като казваме, че само част от националните планове ще бъде или би трябвало да бъде публикувана. Сега, по отношение на административната тежест. Ние не искаме да отежняваме административната тежест. Ние закрепваме нашето предложение върху съществуващата институционална структура. Какво, какво съществува в момента? Ми, тези регионални центрове вече съществуват. Те ще поемат координационната роля в време на криза. Чух и други коментари, които вървят в посока към нуждата от изготвяне на планове и нуждата от идентифициране на характеристиките, на националните характеристики. А когато говорим за, общи, за общата методология, не вземаме предвид тези е, аспекти. Естествено, общата методология трябва да бъде приложена навсякъде в Европа, но в същото време ние даваме възможност за комбиниране на общата методология с националните характеристики. Освен това, ще има оценка на националните характеристики и в крайна сметка тези национални характеристики ще са отразени в националните планове. Естествено, всяка страна има своя енергиен микс, но всяка страна има и своите рискове. Ето в Италия, например, има риск от земетресение, в Белгия това не е така. Така че смятам, че е, тази, тази националните характеристики са вградени в нашето предложение. Имаше коментар за дефиниция за защитените, за нуждата от дефиниция за защитен потребител. Според нас, държавите членки трябва да дадат тази дефиниция. Ние предлагаме една минимална дефиниция, минимално ниво на хармонизиране. Ние казваме, че защитен потребител е този, който трябва да бъде защитен от гледна точка на сигурността. Има много големи разлики в европейските страни, затова ние се спираме на най-малкия знаменател. Сега, за мерките в националните планове, ние не казваме какви да са тези мерки. Приоритет казваме, че трябва да се даде на пазарните мерки, а Изключението трябва да бъдат непазарните мерки. Но тези мерки трябва да се определят на национално ниво. А това обаче не означава, че лобистите ще определят тези мерки. Националните правителства трябва да вземат решение за изработването на националните планове. Правителствата трябва да организират включващ консултативен процес, включващ процес който да обхване всички заинтересовани страни, както потребители, така и е, бизнеса. Тоест тук не става дума за прекалено голямото влияние на лобистите. И може би, накрая въпроса за отговорността отговорността за, енерго, за сигурността на енергоснабдяването, а, ние тук не променяме баланса. Ние призоваваме за по-координиран подход, но ние не променяме баланса на отговорностите. Балансът си остава същия, както и до сега. Това, което искаме е координиран подход с регионални споразумения между държавите членки, но в същото време оставяме всеки от актьорите да си върши работата така както до момента. Това е първата реакция от моя страна. Надявам се, че ще продължим дискусията и в бъдеще. Благодаря. Нещата стоят наистина точно така, що се отнася до доставките на газ. Ние предложихме минимална защита на потребителите и пълна хармонизация в цяла Европа. Това е една от възможностите за тази хармонизация. Господин Флавио Занонато, нашия докладчик, искате ли да резюмирате дискусията, да кажете няколко думи? Благодаря. Наистина ще бъда кратък. И колегите, представителя казаха неща, които вървят според мен към едно положително решение. Тази тема за доставките е, на електричество свързана с много други теми. Виждаме се съвсем ясно. Трябва да останем обаче в сферата на своите компетентности. Благодаря на тези, които се изказахме. Мисля, че имаме възможност да обясним цялата проблематика по-нататък. Благодаря. И аз ви благодаря, колега. 21-22 юни. Разглеждане на проекто доклада. 29. Края на юни. Разглеждане измененията 25 септември. Гласуване в ИТРЕ. 28 ноември. Това е пакета ни. Благодаря. Седма точка от дневния ред. Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори АСАР. Докладчик Петерсен. Това предложение е част от пакета Чиста енергия за всички европейци. Тясно свързано и с други теми от пакета и по-специално тези теми, които са свързани с преразглеждането на пазара на електричество. Целта тук е да се актуализира регламента за АСЕР, да се преразгледат новите задачи, които се дават на агенцията от законодателството в сферата на енергетиката, прияти след създаването на агенцията. Така че решението ни е много важно – и така ще можем да видим докъде можем да отидем, да стигнем с тези нови предложения. След това трябва да направим така, че регламента да отговаря на правилата на пазара на електричество, които са предложени в контекста на пакета чиста енергия. Нашия докладчик е колегата Петерсен. Заповядайте. Thank you very much, chair. Um, as, as... Благодаря. Както всички знаем, има голяма полза от това да има вътрешен пазар в сферата на енергията. To have a market also, uh... Но за да има пазар, нужно е да има и правила, за да се създадат условия за такъв пазар. Ролята на АСЕР е изключително важна, за да може да работи този пазар на енергия, който от полза за всички ни. И частните потребители, малките и средни предприятия, индустрията, особено имайки предвид бъдещето. Тъй като всичко ще зависи от енергийните източници. Имаме нужда от по-голяма координация в тази сфера. Мисля, че трансграничният аспект трябва да е част от този пазар и трябва да използваме по-добре ресурсите. Затова това предложение наистина трябва да бъде приветствано но ще има различни начини за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправени и ние, и АСЕР. Ще изслушам с голям интерес колегите а, какво имат да кажат. Първо искам да благодаря на комисията за предложението. То преразглежда текста, не е напълно а, на ново даване на компетентности на АСЕРа, просто преразглеждане. Важно е също да се подчертае, че а, това е съд агенция за сътрудничество на енергийните регулатори АСЕР и затова е важно да говорим за сътрудничество. Нека да говоря по три въпроса, които според мен заслужават особено внимание. Първо, промените в процедурата в, а, на АСЕР. След това кадровия състав на АСЕР и след това регионалното сътрудничество, неговата структура – Мисля, че е много важно да се види новото предложение, както и други решения. Ако искаме добре работещ вътрешен пазар, имаме нужда от сигур... силна агенция, която да може да действа и бързо, и прозрачно. Тоест, не трябва да има проблеми и да имаме ясни споразумение помежду си. Трябва да се види с какво разполагаме. Имаме нужда от ясно вземане на решение, за да има вътрешен пазар. След това. Що се отнася до хората, които са найти в агенцията? В момента има доста ограничени ресурси, много по-малък е щатния състав, отколкото би бил необходим, за да може добре да работи тя и да изпълнява своите задължения. Една добра функционираща агенция Ние доста време вече сме го обсъждали. Даваме различни възможности, има различни идеи. Асър, например, може да има възможност да събира такси по част от механизмите за събиране на информация. Това също може да се обсъди. Мисля, че финансирането е много сериозен въпрос. Сътрудничество на регионално ниво. Нужно е да работят по-добре регионалните оперативни центрове, съкрещението им е РОКС, то тяхното управление не може да бъде регламентирано на национално ниво, а само на регионално. И там точно агенцията АСЕР може да доведе до такъв. Но за да стане това, Агенцията трябва да има достатъчно информация, за да извършва такъв мониторинг. Тези регионални центрове РОК са важни, за да може вътрешния пазар да се движи напред към бъдещето. Това е нещо важно. Има и други досиета в, или преписки в този пакет, които ни предстоят. Трябва да ги разглеждаме заедно всичките тези преписки, за да видим какво е отражението на едно върху друго. И очаквам да работим по тази тема заедно и се надявам конструктивен подход да имаме. Благодаря. И аз благодаря колега от името на НЕП, докладчик Сянка, господин Ройл. Dank. Благодаря, благодаря и на докладчика за разговорите, които водихме до момента. Наистина, аз мятам, че ни трябва едно много добро сътрудничество и едно добро законодателство, за да може единният пазар да функционира добре. Въпросът е сега дали законодателството е достатъчно и дали функционира. Е, този въпрос зададох на всички колеги, с които е, говорих до момента. Къде са проблемите? В крайна сметка се оказа, че между държавите членки понякога съществува проблема, че сътрудничеството не функционира добре. Ето, например, ако вземем примера Германия-Дания – тук обаче сътрудничеството не опира до по по-добро -по -по сътрудничество или по-добра, е, по-добър контрол. Въпросът опира до инфраструктурата. Значи не по-добро сътрудничество не трябва, а по повече мрежи. От страна на Германия има липса на мрежи, на инфраструктура, а не а не ни трябват повече правомощия или компетенции. Много често се казва, не трябва ни повече правомощия, трябва ни една нова организация. На следващо място се оказа, че споразуменията не се сключват достатъчно бързо. Може да се каже, и дадена организация получава повече правомощи или пък процесът може да се ускори с определени срокове. Значи, в много политически дискусии отговорът е трябва ни по-силно, по-интензивно на дейност на една нова европейска организация. Това не е така. Проблемите така не се решават. И на следващо място, когато говорим за сътрудничество, по-разумно е да кажем, че гласовете в АСЕП да си останат така както са. Да има вземане на решение с две трети от гласовете. Или пък да се каже, е, достатъчно е мнозинство. Аз не смятам, че в момента нещата функционират добре. Основният проблем тук е, че някои решения просто се налагат. Няма да се е, решат проблемите, като се дадат повече правомощия на централното място, а пък ние искаме работата да се свършва децентрално. Тоест, е, трябва повече, трябват повече адаптации, повече приспособяване на място. Това е една централа не може да направи. А, имаме нужда от по-интелигентни решения. Ако когато питаме какви са проблемите, проблемите се оказва, че не са много. В момента хората реагират алергично, когато искаме да завишаваме европейските компетенции. Нека помислим къде има нужда от европейски компетенции. В тази област няма нужда. You Благодаря. Следващия оратор от името на социалистите и демократите. Пане председо, děkuji за слово. Я си мислим, че tento výbor dlouhodobě poukazoval на нутност потреб... Благодаря. Според мен, Ние винаги сме казвали, че има нужда от една допълнителна агенция, за да може енергийният пазар да функционира добре. Все повече възобновяемите енергийни източници придобиват все по-голямо и по-голямо значение и регулаторите трябва да се занимаят с тях. И тук Комисията укрепва компетенциите на агенцията. Освен това се застъпва и за упростяване на процесите за взимане на решения. Според мен трябва да се занимаем с три основни въпроса. Най-напред регионално сътрудничество между регулаторите на енергия и операторите на мрежите. Регионалните центрове често бъдат, биват критикувани и то не от операторите на мрежите, а за това, че не изпълняват достатъчно своите ангажименти. Това трябва да се обсъди допълнително. Според мен, агенцията не би трябвало да подлежи на политически диктат независимо откъде идва той, от европейското или националното равнище. И на последно място, много важният въпрос – финансирането на агенцията. Агенцията трябва да си остане независима, така че да взима свободно своите решения би било най-добре, ако за определени дейности на агенцията се искат такси. Благодаря, колега. Господин Хенкел, от името на ЕКРЕ. Сега искам да говоря на немски, тъй като моите документи по изключение са на немски. И е така, някои общи забележки. Мисля, че единият пазар е най-доброто, което Европейският съюз е постигнал до момента. Може да се каже даже, че Европейският съюз не би могъл да съществува без единния пазар. На следващо място искам да кажа, че енергийният съюз и вътрешният пазар за енергия е правилната цел, към която се, цели, цел, към която се насочва Европейската комисия. Но тук имаме един определен проблем. От една страна искаме да имаме европейски пазар на енергия. От друга страна казваме обаче, че всяка страна трябва сама да реши е, какъв да е нейният енергиен микс. И това е един, едно е, подмолно противоречие. На трето място. В Лисабонския договор е записан принципа на субсидиар... за субсидиарността. Така е. Ние в нашата политическа група винаги много се застъпваме за този принцип. Ако принципът на субсидиарност биде, биде загърбен, то тогава трябва да се докаже, че Европа ще функционира по-добре без този принцип. Комисията обаче е на друго мнение. Комисията иска да подобри не само сигурността на енергоснабдяването, е, не това само иска да осигури комисията, иска да осигури една по-добра конкуренция. И тук искам да спомена, си... искам да спомена, че Много често примерите за спиране на ток в определени държави се използват като аргумент за по-добро координиране, но може да се аргументира и по друг начин. Ако имахме една по-добра система за обмен на енергия, вероятно тези рискове биха били минимални. Сега, не зная дали точно това предложение съответства на принципа на субсидиарност, в нашата политическа група ще направим допълнителен анализ на това. Сега, за... трябва да бъдат гарантирани независимостта и прозрачността на АСЕР. Аз съм абсолютно убеден в това, защото има други надзорни органи, които се занимават с лоялната конкуренция. би, било, би трябвало да бъде възможно да се осигури прозрачност и лоялна конкуренция и в областта на енергетиката. Господин Турман, с който замества колегата Терманц. Е, Днес искам да говоря на немски. Е, господин Хенкел е прав. Има противоречието между е, единия пазар и националния енергиен микс. И единствената възможност която виждам аз, е да се направят промени в договорите, но това не е много актуално в момента. Ето, например, между Булга... България и Швеция, между Португал... Порту... Португалия и... и, и Швеция няма, няма енергиен обмен. Но ако имаше една по-добра мрежа, нямаше да има прекъсване на тока тази зима. Тоест, има регионални пазари на енергия и те трябва да бъдат укрепени. И тези пазари биха могли да бъдат обвързани. Тези пазари допринасят за намаляването на цените. Тези пазари са обвързани в Северна Европа. Това трябва да се случи и в Юго-Источна Европа. Това от политическа гледна точка е възможно и от економическа гледна точка е възможно. Ако обаче стигнем до този извод, трябва в такъв случай да осигурим регионалната, регионалното сътрудничество да не води до различни правила. Тоест, да не да няма различни правила в енергийния пазар между западната част на Европа и югоисточната част на Европа. Тук може да се намери, намеси Азер в, и, и трябва да се намеси Азер, защото националните регулатори тук не могат да действат. Те имат много важни задачи, но тези задачи са други. Това, което трябва да направи ЕСЕР, е да укрепи регионалните пазари – и да контролира пазарите само до толкова, доколкото е нужно, а не да се развива в една суперагенция. Херберт е прав, когато казва, че става дума за разширяване на мрежата. Ето Германия. Германия не може да отвори границите си към Дания, просто защото не стигат кабелите. Трябват ни две неща. Срокове и ни трябва здрав разум, който да реши проблеми, по които две или три страни не могат да се споразумеят. И тук виждам ролята на Асер. Защото националните интереси понякога пречат. Естествено, трябва ни един миним, минимален информационен поток, затова тази агенция също може да се погрижи. Има мултимилиарден пазар и е неразумно да не се изразходват с далеч по-малко средства за хармонизирането на стандартите. Представете си, ако обаче се наруши доверието в пазара, това ще, ще го съкруши. Какво имам предвид? Трябва да дадем възможност и средства на АСЕР да се изпълни задачите, т.е. да поддържа доверието в е, е енергийния пазар. Енергийния пазар го имаме на регионално равнище, това е добре, но Азер също трябва да функционира добре. Е, като естествено тази агенция не трябва да става суперагенция. Кохличък. Благодаря, господин Кохличек. Седо, я souhlasím s prvním z řečníků, který řekl... Господин Кохличек, благодаря. Аз съм съгласен с прежнеговорившите колеги. На нас не ни трябва суперагенция. В момента АСЕР координира сътрудничеството между държавите членки, значи тази роля се изпълнява от тази агенция. Но това, което агенцията не може да направи, е да обвърже мрежите. Ето, например, на границата между Полша и Германия. Е, границата е непреодолима. Агенцията нищо не може да направи тук, ако няма инфраструктура. Няма смисъл да имаме и нова агенция, която да заповядва, да разпорежда определени мерки, които обаче да не могат да се изпълнят. Според мен, сътрудничеството, така както функционира то в момента, е добро. Това, което ни трябва, е разширяване на мрежите. Без това разширяване няма никакъв смисъл да се дават повече при, е, правомощия на агенцията. Това няма да доведе до никъде. Правомощията трябва да бъдат ясно отграничени, добре. Те трябва да бъдат уточнени, прецизирани и също така сътрудничеството също трябва да бъде регулирано. Сега регионалните центрове, те са важни наистина. До момента те функционираха на двустранни начала. Е, това сътрудничество може да бъде разширено, то може да бъде подкрепено. Унгария, Румъния, България, Харватия, тази част на мрежата може да се координира по-добре. Това е така. 30 години след е, обединяването на Германия няма единна мрежа, но една европейска агенция не би допринесла и не би променила тук нищо. Това би било наивно, ако някой го вярва. Сега финансирането. Финансирането според мен бе добре, добро до момента. И аз не смятам, че тук ни трябва нова централна агенция – просто защото комисията не си е свършила работата. Сега за енергийния микс. Някои колеги го споменаха. Енергийният микс не е основният проблем. Не става дума за това как произвеждам енергия. Ако имам вода, ще произвеждам енергия от вода. Ако имам слънчева енергия, ще имам соларни паркове. паркове. Ако ли не, ще се съсредоточа върху други енергийни източници. И нито е- една агенция може да повлияе върху енергийния микс на дадена държава. Въпросът тук опира до количеството енергия, което се произвежда. То трябва да е достатъчно. Лошо беше, че се забрани на България да продължава да ползва своята атомна централа. И след закриването на атомната централа на блокове, Благодаря. От името на комисията представителя на Генерална дирекция енергетика Флориан. Имате думата. Благодаря, господин председател. За нас ключовият елемент за по-ефективен вътрешен пазар на енергията е да имаме добра координация на, пред... на... на операторите на помрежата добре да имаме регионално сътрудничество между тези оператори. Разбира се, в това отношение трябва, това означава, че трябва да имаме една платформа за сътрудничество на, на органите с Acer. Това е важен елемент, има нужда от повече ресурси за да може ИСЕФ да отговори на своите нови задачи. Но най-важното тук е да се насърчи вътрешният пазар на енергия и за тази цел имаме нужда от повече участие на АСАР. Благодаря на комисията. Благодаря, че се вписвате в духа на това, което и ние казваме. Вие също вземате предвид операторите на мрежата не само регулациите. Всъщност, най-важното е да се вземе предвид координацията, защото националните регулатори са много различни и ще трябва наистина да изградим цялостна рамка и едновременно с това да не свръхрегулираме. Ако мога да ви помоля, господин докладчик, колегата Петърсън, да кажете няколко думи заключение. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за становището, което те изразиха. Смятам, че ключовият въпрос, който разбира се беше дискутиран тук, така както го каза господин Хенкел, Имаме тази основна дилема. От едната страна искаме пазар, едновременно с това енергетиката да бъде национален прерогатив. Как да намерим правилния баланс? За да сме сигурни, че хем имаме пазар, хем имаме национален ам, регулатор. Смятам, че има много неща, които могат да се кажат в различните оценки на въздействието. Те вече показват пътя. също а, показват и как можем да имаме по-силно сътрудничество в тази област. Също относно казаното от господин Ройл за субсидиарността. Да, ако има а, ползи, това наистина показва, че има нужда от сътрудничество а, и в регионален, и в национален план. Така че, нека съвсем накратко да благодаря на докладчиците в Сянка и да ви кажа, че очаквам бъдещото ни сътрудничество по темата. Благодаря, колеги. А сега презентация на проекто доклада. 10-11 юли, крайен срок за измененията по този доклад. това ще бъде няколко месеца по-късно. 6 септември на обяд тази година, 6 септември. Разбира се, ще трябва да има допълнителна координация. Гласуването в ИТРЕ 28 ноември и гласуване в пленарна зала те първа ще се потвърди. Искаме, възможно, ако е възможно, да приключим тази тема през ноември. Точка 8. А, тук има две подточки доставките на газ и а, регулацията прима. Ако мога да кажа няколко думи за доставките на газ и сигурността на тези доставки, нов трети трилог се проведе на 27 март и четвъртият се подготвя за сряда тази седмица. По време на последния трилог, който продължи почти 9 часа, преговорите напреднаха много в голям брой области. Солидарност, например, как да подкрепим защитените потребители, дефиниции, дефиниция за потребител, регионално сътрудничество, което е много важно, възоснова на а, коридорите за спешни доставки. А, имаме нужда от повече гъвкавост тук, а също включване на енергийната ефективност, сигурност на доставките. Това ще бъде важно и за в бъдеще. И имаме няколко важни проблеми относно обмена на информация и уведомлението. Така че Подготвихме се по последния трилог, който трябва да се проведе след а, два дни. Има непрекъснат контакт между нас. Съветът също работи много усилено и се надяваме, че ще успеем да приключим по темата тази седмица но разбира се, не можем да кажем нищо, докато това не се случи на практика. Така че на 26 април сряда, четвъртия трилог. Искате ли да попитате нещо, да добавите нещо? Заповядайте, колега Турмес. Нямам нищо да добавя по същността. Просто искам да благодаря на докладчика мисля, че тук в парламентарния екип имаме много-много добра стратегия и наистина темата напредна много на последните преговори и ще останем така единни тази седмица и се надявам, да, че ще получим добър резултат. Ако има една тема, която не се напредва, то е каква информация, колко задълбочена информация а, ни трябва за договорите, когато тръгваме да планираме а, спешните мерки. Темата ще бъде много разгорещена, дебата по нея най-вероятно. Микрофон за оратора. Микрофон. Благодаря. Да, нашия подход е парламентът да стои единен много е единен. Само така винаги е лесно да се преговаря с съвета. И смятам, че е, така постъпихме и при телеком, пакета телекомите, при роуминга. Парламента беше много единен. И беше много по-лесно за нас да преговаряме. И тук е същото. благодарение на нашия докладчик, както и докладчиците Сянка и политическите групи. Това е много важно за нашите граждани. Не само за защитените потребители, но и за всички останали, обикновените хора, за малки и среден бизнес и за индустрията. Така, е. това е всичко по тази тема. Следващата тема, прима госпожа Сакорафа. Тя е тук. Чудесно. Пристъпваме директно. Доколкото разбрах, направо от летището идвате. Благодарим ви за присъствието. И на 11 април трите институции се срещнаха за неформален триалог по прима. и председателя присъстваше няма да казвам повече. Направо давам думата на докладчика. Това е вашето постижение. И после ще дам думата на докладчица Сянка. Заповядайте. Благодаря. Колеги, радвам се да мога да представя на 18 май този пакет ИТРЕ съвместно с малтийското председателство Това е по пакета Прима за научно-развойната дейност в Средиземноморския басейн обще... заинтересовани страни, общество, е, частни партньорства, всички работят заедно. Прима е една от, един от малкото опити за научни преговори, за, за научна дипломация, която може да помогне в случай на миграция, завръщане, но също ще реши въпроси, свързани с доставките на вода, с костопански продукти, като се решат тези въпроси по научен и економически начин. докладчика, както и целият екип, преговарящи от ИТРЕ, опитаха много сериозно да работят, да се справят с съдържанието на законодателния текст и да гарантират, че политическите аспекти на, на предложението а, са разгледани удовлетворително и че са разгледани също така и аспектите свързани с основните права, с човешките права също. Нещо, което а, включва примерно правото на питейна вода. И а, ще се разгледат елементи, свързани с сигурността на хранителните доставки, съвкостопанските продукти. Ние подкрепихме всички дейности, свързани с иновации, с научно-развойна дейност, с технологическа подготовка и а, с участие на големите компании и по различни теми. Също Това е позиция, която а, засяга всички тези елементи на прима и също искахме да гарантираме, че ще има ефективно управление по прима. И накрая да свържем социалните аспекти. А, и тук се радвам да кажа, че именно заради прима държави като Алжир, Турция, Словения, Харватия сега ще могат да участват и Португалия, която вече участва, казва, че ще увеличи участието си. Това е много добра новина. Бюджетът ще стане около 20 милиона евро. Това е изключително важно за ефективното участие на държавите, но също ще позволи и да се постигне един баланс с програмата Хоризон 2020. Много се радвам от постиженията и се надявам, че а, комисията, както и а, съвета, Малтийското председателство, ще направят тези важни аспекти реалност. Благодаря ви на вас, докладчици в сянка на политическите групи, секретарията на ИТРЕ и целият персонал в групата. Следващия път, когато се срещнем, ще гласуваме и през юни месец ще го разглеждаме в пленарна зала. Така че този текст може да бъде прият много бързо и съответните държави да започнат да участват. Според мен прима е идеален елемент за една функционираща Европа. И се надяваме този, тази, този пакет започне да действа от началото на 2018. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Искам да ви поздравя вас, докладчика, както и докладчиците Сянка за великолепното сътрудничество. Много бърз подход от наша страна с много добри резултати. Смятам, че наистина е много, много добро постижение. Ще има един добър законодателен пакет. И а, се радвам, че има тук свидетели на този успех. Именно госпожа докладчика. Благодаря. Колеги, утре в 9 часа заседание на координаторите и 10 часа гласуване. 10 часа гласуване за всички, за всички вас тук, тук, където сме сега. Благодаря ви. Ще се видим утре сутринта. Evgen, you are coming as far as I know.